Не. В такъв случай това назначение е прието. Разполагам и с позицията на съвета на първо четене и с съображенията е, за решението взето от страна на комисията, които ще бъдат публикувани след края на пленарното заседание има срок от 3 месеца от 24 май нататъка, от когато парламентът ще може да заяви своята позиция. А сега нека да се върнем към точката, по която поискахте думата във връзка с член 140, точка 2 от правилника на процедурни правилник на Европейския парламент. Предлагам първата точка за нарушението на правата на човека, проблемите с демокрацията и върховенството на закона, а именно точката за Гуантанамо, да бъде разгледана без дебат. Това означава, че е, ще преминем към поименно гласуване. Предлагам да го направим сега. Моля, гласувайте.